nie możemy sobie pozwolić na dłuższe opóźnienie niż pięciominutowe. Добър вечер. Не можем да си позволим повече закъснение. Така че бих искал дами и господа, да ви осведомя, че през първите 15 минути на нашето заседание ще бъде записвано от телевизионният канал на Европейския парламент с цел репортажа дейността на членът на Европейския парламент, но записът ще бъде без звук. Той ще бъде само видеозапис. Искам само да ви осведомя. Сигурна съм, че другите колеги и журналисти се присъединят след нас малко по-късно. Разполагате с дневния ред за днес. Предполагам, че нямате възражения заседанието не се излъчва пряко в интернет и разполагате с работният езиков резим На разположение с всички езици, с изключение на чешки, малтийски, словашки, шведски и гелик или ирландски. Продължаваме с десмата точка в дневния ред. Ще обсъдим доклада на господин Дофман, Знаете, че ние сме, сме обсъждали темата нееднократно, всъщност на всяко заседание на Комисията по селско земеделие и родителските райони обсъждаме бъдещето на ОСП. Но в рамките на обсъждането на прав доклада на господин Дофман относно бъдещето на прехраната и селското стопанство ще се спрем в частност на съобщението на Европейската комисия от 29 ноември и дебатът в нашата парламентарна комисия ще бъде много важен в контекста на цялост добро разглеждане на ОСП. Предполагам, че докладчикът ще ни запознае с подробности, включително и графика на работа, така че ви предлагам незабавно да му дадем думата, след това ще чуем докладчиците в сянка и ще продължим с координаторите на политическите групи. Ако нямате нищо против дневния ред в този му вид. Давам думата незабавно на нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Нека да започна там, където вие спряхте, именно графика тук в комисията преди време се договорихме, че би трябвало в рамките на сесиите през май или най-късно през юни тук в Страсбург да приемем този доклад, което означава, че на 17 май ще трябва да гласуваме доклада в нашата комисия. Така че времето ни притиска, за това се опитах за доста кратко време да изготвя този доклад, за да мога да ви го представя днес, за да чуя вашата оценка и за да можем през следващите седмици и месеци да продължим работата си по него. Целта ми беше и продължава да бъде докладът да бъде възможно най-политически по своята природа. Тоест, нашата цел не е да съставяме, да създаваме нова ОСП. Това са технически е, моменти, които са част от законодателното предложение. Най-важното е да изразим позицията си по принципни въпроси на ОСП, като се опитаме, разбира се, да постигнем възможно най-голямо мнозинство тук в комисията. Това е духа, в който се опитах да изготвя доклада, като включа в него колкото може повече теми, като обаче остана на ниво, но обобщаващо ниво, без да се впускам в технически подробности. Докладът е разделен на три глави или части – които отразяват като структура предложението на комисията. На една среща комисарят Хоган каза, че имат намерение да представят три законодателни предложения. Първо за новата субсидиарност между Европейския съюз и неговите държави, членки и региони. Употреби се изразът нов модел на сътрудничество между Европейския съюз. А, втората част е посветена на сърцевината на ОСП, първия и втория стълб и третата глава в която става дума за пазарните условия и пазара на селско-стопански продукти. Сега стигам до въпроса за новия модел, новите отношения между Европейския съюз, държавите членки и регионите и земеделските стопани. От доклада на комисията става ясно, че имаме просто принципен ориентир по отношение на това как комисията си представя новия модел. Той беше уточнен до някъде в хода на следващите дискусии, но все още няма така ясна представа за този модел. Затова в доклада си казвам, че не бива да отхвърляме а, новите моменти, особено ако става въпрос за упростяване на ОСП и премахване на бюро демокрацията. А ако искаме да приспособим аграрната политика по-добре към потребностите на държавите членки, трябва да приемем новостите в това отношение. Но все пак ОСП трябва да си остане обща, т.е. европейска. Не бива да се стига до а, такава субсидиарност, която да даде възможност на държавите членки, всяка от тях да прави каквото пожелае. Защото продуктите на селското стопанство, т.е. хранителните продукти, функционират на един общ пазар, така че различните решения на държавите членки биха довели до опоручаване на пазара. В доклада давам израз и на някои и на своята загриженост по отношение на планирането на ОСП на държавно ниво. Това се предлага в документа на комисията, т.е. да има държавно планиране по отношение на първия и втория стълб. Нивата на планиране в много държави членки, които са с федерални системи, са напълно различни. Т.е. по планирането на първия стълб е, е компетентна държавата, докато за втория стълб компетентност имат регионите. Така че новият подход не бива да даде, е, да доведе до това регионите да загубят своята компетентност, която притежават по Конституция за разработване на регионалните планове. Във втората част е, на доклада, където става въпрос за първия и втория стълб, обръщам внимание, че сегашният модел от два стълба се е утвърдил положително, така че този модел би трябвало да остане в сила и за напред. Освен това смятам, че ако моделът остане да съществува, той трябва да бъде и съответно финансиран. В момента би трябвало да поискаме ОСП в следващата МФР да получи най-малко нова финансиране, което е имала до сега, за да има достатъчно пари да се финансира до сегашната политика. Освен това казвам някои неща във връзка с първия стълб – европейският модел на селско, стопанство, на селско стопанство трябва да се базира на семейните ферми, семейните селско-стопански предприятия, които трябва да бъдат гръбнака на нашия модел и трябва да продължат да бъдат такъв в различните региони, разбира се, и в различните държави, семейните ферми са различни по своя размер. Но смятам, че във всички случаи трябва да предвидим механизми, които да дават възможност на малките предприятия да оцеляват. Мисля, че по плащанията, плащанията по първия стълб трябва да бъдат дегресивни, като тази дегресия няма да представлява наказателна мярка, а отразяване на производствените разходи. Като разбира се, е, нещата трябва да вървят ръка за ръка с по-високо заплащане за първия хектар а, въпросът за определяне на абсолютен таван а, би трябвало да бъде въпрос, който да решават самите държави членки. Смятам, че по преките плащания от първия стълб а, трябва да се извършват плащания към онези държави, които имат които имат исторически моменти, но тези моменти трябва да се отстранят, защото не мога да си представя до 2027 година да се плащат премии на базата на това, че някой преди 27 години през 2000-та година е отглеждал определена култура. Мисля, че това не отговаря на съвременните изисквания. Трябва да създадем нов европейски модел, валиден за цяла Европа. Може би системата за права за плащане би трябвало да се премахне и да се замени от нова упростена система. По отношение на така наречената външна конвергенция, т.е. разпределението на средствата, би трябвало да се стремим към подобряване, като при а, е, разпределянето на средствата трябва да се има предвид, че на различните, в различните региони и е, населени места производствените разходи са различни, както и в различните държави членки. Така че общото финансиране на а, ОСП би трябвало да бъде възможно най-упростено, като трябва да а, първият и вторият стълб да вървят ръка за ръка. За ръка. Заел съм се с обвързаните с производството плащания. Те би трябвало да останат, но да бъдат такива, че да не водят до опоручаване на конкуренцията. Много важен е въпросът за приемствеността на поколенията и младите фермери. Мисля, че всяка държава членка се нуждае от стратегически подход, който да съдържа елементи от първия и от втория стълб, но и национална политика. Защото въпросът а, а, за това, това дали младият фермер ще започне работа някъде, не е свързан непременно с ОСП, а с националното законодателство, наследственото право, данъчното право и въобще законодателството в страните членки. Подчертавам също така голямото значение на втория стълб – Друг важен въпрос, който вероятно ще обсъждаме през следващите месеци е този за така наречената зелена архитектура. Тоест как да обвързваме публични плащания с резултати в областта на екологията. Мисля, че от една страна трябва да опростяваме нещата, да ги правим по-ясни, но опростяването не бива да добави, да, да води до това ангажиментът за околната среда да намалее. Мисля, че премахването на скрининга е добра идея. Тя, скринингът може да се за, е, замени с, с по-сериозна обвързаност екологична по първия сток, стълб и с мерки по втория. Не знам колко са важни иновациите за бъдещето. Това може би е един, едно от най-големите предизвикателства за следващите години. И сега в заключение няколко думи за мястото на фермерите в хранителната верига. Вече казах колко са важни пазарите за, и програмите за примерно мляко в училищата или плодове в училищата. Важно е да имаме силна програма за а, компенсиране на рисковете на фермерите да подчертаем и важната роля на жените по хранителната верига. Говоря и за пазара на млякото и смятам, че още веднъж трябва да помислим как да регулираме доброволни споразумения по отношение на предлагането, нещо, което не беше направено през последните години. Мисля, че трябва да помислим и за кризисните механизми, за тяхното подобряване, включително и чрез спазване на принципа на анюитета, но трябва да допуснем и прехвърлянето на средства а, за следващи години с цел а, спестявания за ин, кризисни интервенции посочвам колко са важни търговските е, споразумения за селското стопанство, но те трябва да бъдат не само свободни, а и почтени, така че да не се отварят пазари за продукти, които нямат нищо общо с селското стопанство. И в края обръщам внимание на това, че закъсняваме с действията си. Смятаме, че през юни ще излезат законодателните предложения, което е много малко преди края на 8-я мандат трябваше да започнем по-рано, за да гарантираме, че в рамките на този мандат на Европейския парламент ще се вземе решение. Това, господин председател и колеги, беше най-важното от моя доклад. Благодаря на всички, които ми помагаха през последните седмици, които ми даваха идеи. Това са преди всичко докладчиците в сянка, както и сътрудниците на секретарията, които бяха наистина много полезни. Надявам се, че този положителен климат на сътрудничеството ще продължи да цари и когато обсъждаме измененията, ще се опитаме да включим, разбира се, всички предложения в доклада, като ще помоля колегите да се съгласят с мене с принципа да не навлизаме в технически подробности и отделни технически решения. Нека да се опитаме да говорим принципно за нещата и да изразяваме позицията си по основните принципи, като техническата работа да оставим за следващите месеци след излизането на законодателните предложения. Благодаря ви. Другачка ще има възможност да вземе думата и в края на дебата ни. 30 колеги са поискали думата, така че ще започнем с докладчиците в сянка, последвани от координаторите. Две минути на човек, след това ще има по една минута за останалите членове на нашата комисия. Започваме с госпожа Агилера за две минути. Няма екран, на който да виждате хронометъра, така че 10 секунди преди да тече времето ви за изказване ще ще ви дам знак, така че моля да ме гледате, докато си изказвате. Много ви благодаря, господин председател. Ами, ще се опитам да си спазвам това изказване. Моля ви само не се приближавайте много с чук до моята част на масата. Много има какво да се каже по този проекто доклад. Знаете, че днес ще бъде първото седание на специалната комисия за пестицидите. И, е, за съжаление, ще трябва да напусна предварително заседанието. Ще се наложи да пропусна последните 45 минути от заседанието от тази вечер, както и получателните изключителните думи на нашия докладчик. Много има какво да се каже по доклада. Няма да налезам в подробности, но като начало се радвам за си изобщо за решението да, провед... да изготвим този доклад и да проведем нужният задълбочен дебат по доклада. Знаете, че се води доста техническа дискусия, не само по съобщението, но и по регламента. Но е много важно да не пренебрегваме и основните политически насоки. казвайки в някаква степен, но аз не съм много съгласна с част от тях. Смятам, че имаме нужда от много ясни политически насоки. Ясно се противопоставяме на повторната национализация. Добре, но това трябва да стане много ясно от а, нашият доклад за да не остане и възможност от снянка на съмнение по въпроса. Възможно е също така да обмислим една структура за новата ОСП, която да предвижда стълб с финансирането от Европейския съюз и втори стълб, който да е с съвместно финансиране. Към момента обаче не съм много съгласна с предложеният метод. Съгласна съм обаче с от основа на системата, свързана с оценката на въздействието. това по въпроса на втория стълб смятам, че трябва да имаме много ясна система за оценка и за прилагане на правилата по отношение на обвързаното с производството подпомагане. Трябва очевидно да имаме и сериозен напредък в областта на екологизирането. Благодаря ви. Моля ви да не се задълбочавате в благодарности към колегите, а да се различите в коментарите по същество. Благодаря ви. господин председател. Господин Агнес обича да ме прекъсне, очевидно, но най-напред действително благодаря, държа да благодаря на господин Дофман за свършената от него работа. Действително е положил много голям а, с много голяма енергия, много усилия за изготвянето на толкова изчерпателен документ в толкова кратки срокове. Най-трудният въпрос и предполагам, че колегите няма да се очудят от това, че се спирам на него, това ми се струва, че е едно дежаву. Миналия път, когато обсъждахме ОСП, пак основният въпрос беше бюджетът и колко а, пари всъщност ще достигнат до ОСП. И истината, господин председател, както знае господин Дофман, е, че всички други аспекти на европейския проект искат средства от ОСП, за да засилят собствените си проекти в някаква степен. И може би тази тенденция се, се задълбочава в момента поради несигурността, свързана с напускането на Обединеното кралство и бъдещето на бюджета на ОСП. И трябва да ви кажа, че това не ме радва особено, разбира се, но такъв е, такова е положението но хората продължават да се занимават с селскостопанство, те ще продължават да го оправят много след краят на мандата на настоящия парламент. Много голям част от вас се вероятно няма да са членове на парламента следващия мандат. Аз лично няма да съм, това е ясно. Но тези, които останете тук, трябва да сте в състояние да защитавате бюджета за ОСП. Това е най-важното. Ако не разполагаме с нужните средства в бюджета, няма как да бъде успешен модела, както и да го изготвяте, Дори и с най-добрите намерения на света не можете да постигнете резултати без нужните средства. Радвам се на акцента, който се поставя върху новаторството, но се притеснявам от възможността държавите членки чисто и просто да се възползват от възможността за прехвърляне от а, публичния към частния сектор и трябва да има много ясни правила в на Европейската комисия, какви точно са очакваните от а, държавите членки. Трябва също така Европейската комисия много ясно да разпише взаимоотношението между първи и втори стълб в новата ОСП. Трябва да има много ясно отделни пакети за първи и втори стълб на ОСП. Всички знаем, че в момента втория стълб на ОСП е много по-сложен от първия ние ние искаме тази сложност, тази сложна система да се прехвърли от втори стълб към първи стълб. Мога да продължа много с разкоментации, господин председател, но ще спра до тук. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Пак ще ви помоля да не благодарите на всички, защото губим излишно време. Дам думата на Мюлер. Благодаря много за всеобхватния доклад много ясно структуриран, хармония с това, че всички се стремим към упростяване на ОСП. Упростяване да, правило де минимис, това също според мен е много необходимо. Що се отнася до бюджета, аз поделям загрижеността на колегата Николсън, защото аз наистина не знам дали ще можем да спазим бюджета. По отношение на предприятията, колегата говори за малки е, предприятия, аз бих искала да добавим и средните предприятия. Това, което ми липсва в доклада е горското стопанство и биоекономиката. Може би трябва да ги добавим в точка 16, където се говори за агротуризъм. Това, което а, е, винаги ме притеснява, а, е това, което се е казва във втория блок, а е именно свързаните плащания. Германия е единствената държава, която вече няма свързани плащания. и след като вече не е възможно да се засаждат протеинови култури вследствие на регламента Омнибус, ще трябва да помислим. В рамките на регламента Омнибус сме създали база, която също трябва да продължи да бъде в сила и трябва да заложим преходен период до влизане в сила на новата ОСП. Трябва да гарантираме такива преходни срокове, в които да въжат преходни разпоредби. Като цяло Що се отнася до общата организация на пазара, съм съгласна с това, което сме говорили до този момент. Другите предложения е, за изменение ще, ги, ще бъдат внесени допълнително. Благодаря, господин председател. Ако продължаваме да провеждаме досегашната ОСП, ще трябва да търпим и досегашните критики към нея. Така че според мен трябва да се предвидят конкретни мерки за подпомагане на доходите на фермерите. Не виждам нищо конкретно по този въпрос. Не виждам нищо и по въпроса за подпомагане на жените в селското стопанство и за предотвратяване на крайните крайната променливост на цените. Знаете колко грешки бяха допуснати в областта на млекопроизводството. Мисля, че е време за по-амбициозни пред, предложения, благодарение на които в бъдеще ще могат да продължават да работят фермери, най-вече от МСП. Е, е, Вече стана дума за това че ще говорим за бюджета за следващия период. Ако не можем ясно да опишем приноса на селското стопанство за борбата с климатичните промени, за биоразнообразието, за запазването на заетост, ще ни бъде трудно да запазим бюджета. Така че в доклада не виждам а, позоваване на селските региони. Трябва да се фокусираме малко повече върху селските региони, за да стане ясно как ще се използват парите и защо те са за благото на общество, обществото. Сега по точка 25, например, сме на различно мнение. Мисля, че парите на европейските данакоплаци трябва да се използват преди всичко за продоволствената сигурност в Европа европейските данъци нямат работа на световния пазар. И обратно за хранителни продукти, които се внасят в Европейския съюз, трябва да въжат същите стандарти, които имаме в Европа, например за яйцата. Друг въпрос, по който се разминават мненията ни е че аз не смятам, че парите на данакоплаците трябва да се използват, за да се улесняват частни застрахователни компании в застраховането на фермери. Не мисля, че тази концепция е правилна. Смятам, че трябва друг подход в връзка с, с размера на средствата, които се използват за екомерки и биоразнообразие, смятам, че трябва да има някаква задължителна квота, примерно мини, минимум 30%. В точка 16 не виждам нищо за пряката пазарна реализация. Т.е. подпомагане на онези фермери, които продават направо на потребителя, направо на туристическото предприятие или на обществени кухни. Мисля, че това трябва да се подчертае в връзка с пазарната сила на фермерите. И на последно място, възможността за дегресия трябва трябва да бъде задължителна. Нашето мнение е, че а, таваните навсякъде трябва да са еднакви. Трудно е да обясним на данакоплаците защо определени ферми получават огромни средства. Мисля, че тавана трябва да е общ. Но имаме много добра база за сътрудничество с господин Дорфман, на когото раз... благодаря за добрия проекто доклад. Пан Цулоно, речевище, Grazie Presidente. La relazione del collega Dortman mi sembra molto equilibrata. Però anche io voglio subito a... Благодаря, господин председател. Доклада на господин Дорфман ми изглежда изключително балансиран. Бих искал обаче да започна с принципите, които доклада трябва да поддържа. За мен е изключително обезпокоителен този нов модел на прилагане – Въпреки всичко уверения на комисията, виждам опасност от ренационализиране на ОСП. опасност от това, че страните членки ще упражняват твърде голям контрол, а всъщност трябва да преследваме общи цели. Става дума за обща сълско-стопанска политика, която означава общи изисквания, общи цели. Не бива а, всичко да се оставя на свободния пазар, тъй като а, по този начин може да се стигне до нелоялна конкуренция, което ще навреди на селското стопанство. Така че а, това а, външно сближаване е, е много важно. трябва да вземем предвид също така и различните цени на производство в различните страни членки, за да предотвратим нелоялната конкуренция. Освен това, е необходимо да финансираме там, където е необходимо – а именно предприятия, които работят в тежки региони и които правят нещо както за обществото, така и за околната среда. Така че би могла да се предвиди прогресивност на плащанията и да се упрости поемането на предприятията. Господин Луазон, благодаря ви. Този на инициатива поставя началото на дебата за бъдещето на ОСП за периода 2020-2027 година. Това е много важно, защото ако вземете предвид как се разви, да, развиха преговорите за предишната пак, може спокойно да очакваме да има и нещо в последният момент. Важно е желанието през комисия се превърнат в реалност и преди всичко трябва да защитаваме селското стопанство и селскостопанските производители във всяка една държава членка. С тази цел в текста в точки 1, 2 и 3 се противопоставяме обаче на всякаква възможно от държавите членки да засилят своето суверенитет чрез засилване на единният пазар, ограничаване на мощта държавите членки сами да определят собствените си разпоредби, също така и ограничаване на възможността им да сключат двустранни споразумения. Аспектът, който засяга в точка 9, свързан с бюджета е важен. Трябва най-малко минимално да се запаси бюджета за ОСП, като има правит особено средства за преките плащания. Точка 10 се противопоставя на реалността на ОСП, която от десетилетия насам засилва концентрацията на съвстопанските производства, в някои случаи дори и с намеса на външни от Европейският съюз действащи лица, което доведе до, до заличаване на 65% от стопанствата във Франция и 50% от тези в Европейския съюз. Очевидно е, че има доказателства за липсата на ефикасност на политиката на екологизиране, а пък а, начинът по който би трябвало се подпомагат най-неправданите региони го показват. В статистиката ви всъщност крие голям брой а, страдащи от бедност днес мъже и жени в целият Европейски съюз. Признавате в доклада си, че голяма част от проблемите идват от двустранните търговски споразумения и че трябва да се възпазят възможностите в пак да се заложат предпазни мерки за ограничаване на нелоялната конкуренция. По това, което казах, господин Зуго, имаме нужда от а, регулиране не на отраслов период с цени, които да, да, да осигуряват адекватно възнаграждение за селскостопанските производители и трябва още пет да е преди всичко в интерес на потребителите и на фермерите. И не на последно място трябва в сърцевинето на още пет да бъде селското стопанство, а дали Европейски съюз в настоящия момент е способен да го направи, бих казал не. Merci господин Дантан. Благодаря ви. В доклада се припомня, че ОСП си остава политика, която подкрепя доходите на селскостопанските производители. Т.е. тя подкрепя даден економически отрасъл и не бива да го забравяме. Желанието ни да създадем нова стратегия не бива да ни кара да пренебрегваме нуждата е, режимът е, за кръстосано спазване, който трябва да бъде основен принцип за всички съскопански производители и не бива да се правят разграничения между е, различните държави членки. В противен случай се, се, те се поставят в, пози, в позиция на конкуренция. Освен това е много важно да запази силността на първи стълб, като се ограничат финансирането първи стълб на 30%, както в момента това е разписано за екологизирането. Сигурно може да има по-прагматични идеи от тези за екологизирането, като се има правити други мерки за в областта на околната среда, включително и чрез интегриране на различните системи за, екологи, за етикетиране в в държавите членки, като например за биологично земеделие или земеделие близко до производителите. Всички тези аспекти трябва да се отразят в ОСП. Втори стълб трябва да съпътства инвестициите, които са нужни в първи стълб за развитието ни, като например имаме нужда от по-целенасочено и по-прецизно селско стопанство. И накрая по отношение на организацията на отраслите, струва ми се, че обвързаните с производство подпомагане доказва своята ефикасност, но показва и своите ограничения. Ми се струва, че добрият пример, който представляват оперативните програми по отношение на плодовете и зеленчуците, могат да ни вдъхновят за подобни стратегии в други отрази. И накрая няма как да има ОСП без истински е, резерв за изваредни обстоятелства и смятам, че трябва да предвидим и възможност за реформа на този резерв, за да бъде той наистина оперативен. Господин Андро има думата. Благодаря ви, господин председател. Действително, и аз смятам, че трябва да засилим позицията на Европейският парламент. Докладът на Хербът наистина е отличен, но трябва ясно да заявим, че има едно предварително условие, което, основава, в което се основава цялата реформа и то е економически. Тоест, трябва да се гарантира економическата надежност на в Европейския съюз. За това съм съгласен повече предложения, макар че тези спомени трябва да бъдат задълбочени. Казваме го, повтаряме го, но понякога забравяме, че нестабилността е основният проблем на селското стопанство днес и сме смятам, че трябва да обмислим поне малко възможност за намеса в случай на недобро функциониране на пазарите. Казвам съм го, не веднъж казвам ги отново, смятам, че системата, която не разполагаме в момента не е достатъчна. Смятам, че би следвало да мобилизираме различни превентивни е, механизми и механизми за управление на кризите, които да могат да ни помогнат да действаме включително и положение на обема на производството. И тук отново се връщам на темата за резерва за кризи кризисни ситуации. Смятам, че трябва да увеличим неговите фондове и да го направим многогодишен. И в това отношение искам действително елементът на контрацикличност да се включи при определенето на резерва Смятам, че е много важно да имаме възможност да контролираме пазарите. Това е съществено значение, ако искаме да можем да съпъстваме адекватно промените в, отрас, в отрасла. Очевидно е, че ако даден фермер се занимава цяло живот с селско стопанство, той трябва в някакъв момент да е в състояние да промени своя модел на производство. В противен случай няма да сме гарантирали нужната му стабилност и надежност. Също така смятам, че отвъд символичните действия Европейската комисия трябва да спре да говори за договори и споразумения за поставяне на цели национално равнище, а трябва да започне да говори за оперативни планове, то на европейско равнище, не национално. И накрая последен аспект, на който трябва много да обърне внимание, той е свързан с екологизирането. Смятам, че не се обръща точно внимание на това в доклада, но има много интересни идеи по отношение на екологизирането, което да даде възможност да се ускори скоростта и да насърчи стопанските производители да вземат в по-голяма степен тези мерки в рамките на своята дейност. Господин Агню. Трябва да внимавам да не благодаря на някого, нали? Преходният период след Брексит а, а, всъщност е важен и затова тази дискусия може да ни засегне и нас. А, семейни ферми, какво означава това, господин Дорфман? Това нищо не означава. Комисията а, трябва да представи а, истински проект и да каже какво е семейна ферма. Нека страните членки да направят това. Това ще бъде е, справедливо. Нека да се намали сумата по е, стълб 1 е, и тя да се добави към стълб 2. Миналата седмица в Комисията по бюджетен контрол имаше представител на комисията, който говореше за 50% по втори стъп, които се заявяват от самите членки, тъй като правилата са твърде е, сложни. След като не могат да се използват парите, всички губят моят приятел господин Вайц от Зелените говореше за борбата с изменението на климата. Много, много ми е интересно следното. Миналата седмица полски американски учени се оказа, че са използвали, са изобретили технология, с която отглеждат растения с 70% от необходимата, необходимата вода. Ето това е отговор на вашите опасения. Нека да работим с постижанията на тези ученици. Вие какво ще правите? Какво ще направите? Ще ускорите е, навлизането на тази технология или какво ще направите? Благодаря. Господин Хауслинг. Не знам защо господин Агньо продължава да се изказва по ОСП. Той трябва да се помисли за тяхната британска селскостопанска политика. Господин Дорфман, трябва ясно да дадем отпор, според мен, на това, което комисията иска в своето съобщение, а именно ренационализацията. Мисля, че ясно трябва да заемем позиция. Освен това, по темата за това какво иска да постигне ОСП по отношение на околната среда, трябва да намерим по-силни формулировки за доклада, защото не сме постигнали целите нито по отношение на биоразнообразието, нито по отношение на намаляване на а, емисиите. Плащанията трябва да се подчинят на една логика на стимулите, за да може фермерите да печалят и пари. Трябва да променим принципа и съответно да заложим тези средства в ОСП. Трябва да бъдем ясни Таваните не трябва да са в компетентността на страните членки, защото това ще унищожи ОСП. Още един коментар, господин Дорфман. Не можем да искаме от комисията да направи нещо по отношение на млечния пазар. Не можем да искаме от този комисар да измисли инструменти за регулиране на млечния пазар. Това е загубена кауза. по принцип ми се иска да говорим повече за европейска селскостопанска политика. Мисля, че ясно трябва да заявим, е, че трябва да се откажем от експортната стратегия. Също така не, не можем непрекъснато да сключваме споразумение за свободна търговия, които да засягат а, с, селското стопанство, иначе няма да постигнем ефекта. Що се отнася до плащането обвързано а, а, с плащанията, трябва да включим и балтичните култури, иначе няма да постигнем целите. Една минута за господин Демонов. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен, че имаме нужда от целенасочена обществена помощ за семейните ферми, ако успеем да договорим, да се съобразуем какво разбираме под семейни форми. На второ място трябва да се вземем предвид основните цели за, на ОСП, включително и заедостта и гарантиране на стабилността, заедостта на активните сухтомански производители. Трябва също така да се премахнат историческите референтни стойности, трябва да се засилят пощите за селскостопанските региони с много тежки условия и трябва също така да се защитят специфични стратегически райони, като производството на зърнени култури, например, или крайно най отдалечените и планински региони. В някои случаи нашите граждани са шокирани от голямата стоеност на помощта, която получават скопски производители. Трябва, може би, част от тях да се прехвърлят към развитието на същите райони. И накрая смятам, че трябва да се произведат в системите за подпомагане на страните, където идват по част от нашите мигранти, да има повече равнопоставеност в взаимоотношения с тези държави. Благодаря ви, господин госпожа Нойович. Искам я да се възползвам от краткото време, за да спомена някои моменти. На първо място да защитаваш а, парите не е само цел. Тоест, тези пари трябва да служат за нещо. Да, разбира се, трябва да защитим селското стопанство, но във връзка с много ясни цели. На второ място ефектът, породен от а, а, финансирането до сега, всъщност не е особено дълбок. Също и по отношение на подпомагането на доходите не сме постигнали резултат. Някои са получили много пари, а тези, които наистина се нуждаят от тях, малките предприятия не са получили. Значи трябва да има ефект и освен това трябва да има прозрачност. В момента такава няма. Например, трудно разбираме историческите плащания и плащането на площ. Това са неща, които непременно трябва да се променят. Моят въпрос към вас е каква да бъде обвързаността по първия стълб. Говори се за а, обвързаното спазване дали в първия стълб половината а, средства да отиват само за ясни резултати, постигнати от фермера, т.е. Възнагръж... Бива, фермерът бива възнаграждаван за постигнат резултат, а останалата политика, да, а, останалата част от парите да се плащат на площ. Т.е. в какъв смисъл трябва да въведем обвързаното спазване в първия стълб? Според мен трябва да има 100 100% обвързано спазване. Няма друга област, в която на хората да се дават пари, просто защото имат нещо. С детските надбавки въпросът стоеше по същия въпрос. И освен това, определенето на таван трябва да се решава на ниво Европейски съюз. Proszę, spoglądajcie Państwo в моим керунку. Пани позел Petir.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 Например, премахването на дегресията. Що се отнася до увеличаването на доходите в селските райони, тези доходи в Харватска са по-низки, отколкото в други сектори, така че заниманието с селскостопанска дейност не е привлекателно. Средната възраст на фермерите също е, е проблем, смяната на поколенията също. Важно е да се вземе предвид е, разликата за плащането на фермерите и за това трябва да видим какво става с достъпа до капитал е, и да премахнем дискриминацията, която съществува към днешна дата. Биоразнообразието и горското стопанство не се споменават, въпреки че те са важен източник на доходи. Е, благодаря. Благодаря, господин председател. Бъдещия бюджет играе много важна роля в целия този процес. За това трябва да бъдем внимателни. И да не навредим на единния пазар – и едновременно с това ОСП да остане такава каквато е, да не бъде национализирана. Когато говорим за тавани, е, трябва, трябва да видим какъв е опита, който имаме с общи европейски мерки. Когато се опитваме да насърчаваме активните фермери, в регламента Омнибус се казва, че страните членки трябва да определят кои фермери са активни. А що се отнася, и що се отнася от таваните, според мен, страните членки също трябва да бъдат компетентни да взимат решение по отношение на таваните. Когато говорим за малки и средни фермери, е ясно, че трябва да предоставим повече гъвкавост на тези фермери. Не можем да основаваме нашите решения единствено на статистически данни. Трябва да се съобразим и с социалните и политически фактори. Господин Кастро. Да. Благодаря, господин председател. Гъвкавост и субсидиарност много хубаво звучи, но рискуваме да допуснем ренационализация на ОСП, а до сега колегите казват, че не желаят такова нещо. Херберт е свършил отлична работа. Трябва да стане ясно, че нашата комисия никога няма да а, приеме новият модел на прилагане да бъде празен чек за държавите членки рисковете на финансирането, различните условия за е, финансирането водят до опоручаване на конкуренцията. Национализация също означава опоручаване е, на, конкуренцията. Колегата правилно каза, че едва ли е възможно документът да бъде прият, да бъде обработен в нашия мандат. Това на практика е изключено. Тоест ще има несигурност в бюджетната сфера и несигурност по отношение на новите правила. Тоест нашите фермери увисват, така да се каже трябва да избягваме подобни ситуации за нашите фермери. Т.е. трябва да постъпим така, както постъпихме с регламента Омнибус, т.е. да очертаем ясни цели. Мерси, месье. Господин Нарчи, председател на Комисията по бюджети. Благодаря ви, господин председател. И аз в свое име бих искал да поздравя колегата Долфман за проект доклада, който ни представи. Смятам, че спесно трябва да излезем с нова обща стопанска политика. Не трябва да прибързваме реформата, но трябва новите критерии, нови правила да са ясни, достатъчно отрано, за да няма проблеми на 1 януари 2021 година. Държа да подчертая, че доходите на селскопанските посетители не зависят само от кредитите, идващи от ОСП, те зависят и от международно договорените търговски споразумения. И лично аз държа да поставим акцент върху нуждата от съгласуваност в стратегията ни за при договарянето на търговски споразумения с страни по целия свят. Какъв е смисъл да, да, да, да изплащаме помощи на животновъдите, ако едновременно с това поставим под въпроса дори под заплаха тяхното съществуване с договарянето на двустранни търговски споразумения с дадени страни по света. Също така имаме нужда да вземем предвид омнибуса, който да е възможност на спаси производители да се групират в случай на нужда, за да могат да се противопоставят както на по-крупните експлуатации, така и на посредниците и в частност на веригите от, на супермаркетите. И между другото има нужда от повече, повече обростяване, защото аз лично не мога да обясня какво представлява ОСП на своите избиратели, когато не може да се обясни нещо ясно и просто на гражданите, значи има някакъв сериозен проблем. По въпроса за екологизирането трябва да се запазят кредитите, но това не значи само да бъд, да убедим самите производители, но трябва да убедим и гражданите и да ги убедим, че всъщност има истински пакт между селските стопани и европейските граждани. Пакт, който позволява гарантирането на продоволствената сигурност, но който да позволи също така и запазването на, общото, на общите европейски блага, като сред тях са и общественото здраве, и околната среда, и климата. И от тази гледна точка е много важно държавите членки да си дадат сметка за връзката, която съществува между ОСП и фактът е, че има и кредити по ОСП, които се а, отделят за нужна развойна дейност. Ако искате да премахнем глифозатите, имаме нужда от обществени средства за научно-развойна дейност, с които да е възможност на себе си производители, когато даден продукт бъде забранен за употреба, че те ще разполагат с адекватен заместител на нужният пестицид, например. И накрая сме че имаме нужда от реален механизъм за преодоляване на кризите и че трябва да има някакъв механизъм за справяне с кризи. Както предлага докладчика да се сложи край на бюджетирането на годишно основание и да се направи толкова годишно, което ще ни позволи вероятно да имаме нужната сигурност. И накрая държа да подчертая, че е много важно да се избегне повторната национализация на селското стопанство в Европейския съюз и да се даде истински смисъл на съкръщението ОСП, т.е. на общата стопанска политика. Благодаря ви за вниманието. Proszę mi wybaczyć wyjątkowy czas dla pana Благодаря ви. Съжалявам, но дадох повече време, малко повече време за изказване на председателя на комисията по бюджет и надявам се и вие да, да сторите същото, когато се изказвам на вашите заседания, господин Нартов и господин Богович има думата. Е, хвала, Херберт, за отлична основа за надалене дело. Strinjam е, се с теми. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря, Херберт, за проекта доклада. Съгласен съм всички принципи, които ще доведат до упростяване и справедливо разпределяне на средствата. Но това трябва да стане както между страните членки, както и между фермерите. Що се отнася до екологизирането, Вярвам, че екологизирането може да се разпространи повече в нашето селско стопанство, защото зеленото селско стопанство е важно за околната среда. Относно преходния период, смятам, че той е необходим. Искам да се спра на три неща, казани в 15, 16 и 19 точка. Без младите фермери, без а, м, адекватни доходи, а, можем да забравим за селското стопанство. Без дигитализация, без иновации в селските райони, селските райони и селското стопанство ще бъдат в много лошо положение. Това е свързано е с въпросите за енергията, технологиите. Не са ни необходимо само интелигентни градове, но интелигентни селски райони. Пословик, които идват на комисия доклад пестицидов, Онези от вас, които ще участват в заседанието на комисията по пестицидите, сега ще им дам думата господин Тарабела. Благодаря, господин председател. Дължен бях да ви благодаря. Поздравявам и доклад на господин Дорфман, макар че смятам, че комисията по селското стопанство би трябвало да прави малко повече смелост и да размишляваме над политическия график на МФР, т.е. 2020-2027 година. Когато правим амбициозна реформа на ОСП, трябва да може да надхвърлим този, тази времева ромка и да гледаме по-дългосрочно, т.е. като предвидим какво представлява периодът на инвестиции на един млад сълскомански производител, т.е. 20-30 години години, да се гарантират а, доходи на съотопаси посетители чрез по-справедливи цени, по-справедливо разпределение а, на добавената стойност по веригата и също така да се гарантира бъдещето на нашите скопански производители, като трябва да се определят скопански производства с човешки е, размери. Трябва също така да се обърне внимание на устойчивото развитие. И тук бих искал да рекламирам една европейска институция, именно Комитета на регионите. Често той ни предоставя становище, ние, ни винаги го четем, но наскоро колегата Гиом Крос от региона в Оксидан в от групата си и демократите изготвил този, това становище, то наистина е отлично. Много е важно също така да се гарантира стабилност на пазарите, като трябва да се избегнат както недостига, така и свърха производството. Да ви пример с сектора на млякото. В, забранихме квотите, сега се с, произвежда прекалено много мляко на прах и като се намират в други варианти за нашите посетители, например изнасяне към Африка чрез големите компании като Несле Данон и т.н. какво се случва? Ми случва се неповторна економическа колонизация на Африка, което по никакъв начин не е решение. Както казваше колегата Стефан Лефон, трябва да се, да се премине от принципа на правилата към принципа на договорите, т.е. правилата трябва да са ясни, прости и да са прияти и от съсмасти производители, т.е. ОСП не трябва да наказва, а трябва да бъде партньор. И накрая, господин председател, аз лично бих искал да се върнем към максимално обвързване на помощта. Не с самото количество производство, но с а, а, хектарите и а, качеството на производството и много други а, критерии, които съществуват, може би не само в Европа, но и на други места. Благодаря ви, госпожо председ... господин председател. Ще бъде съвсем кратка, тъй като колегата Жан Артюи като цяло каза това, което аз исках да кажа, а именно много са близки позициите ни поради с важни въпроси. Благодаря на Хербърт Дохма за изготвени от негов доклад. Бих искал да ви обърна внимание на факта, че, че Комисията по околна среда ще излезе със становище, което ще бъде гласувано в края на април и което ще даде редица важни насоки по отношение на околната среда за бъдещата ОСП. Смятам, че имаме нужда от повече последователност в работата ни в Комисията по околна среда и Комисията по селско стопанство, за да може ОСП действително да е в интерес и на потребителите, и на фермите, които имат нелеката задача да ни изхранват и да гарантират качествени е, хранителни продукти, спазвайки, разбира се, редица стандарти за опазване на околната среда. Oui, господин Карон Пьер. Благодаря ви, господин председател. По отношение на околната среда бих искала да ви припомня, че Европейската сметна палата в доклада си от 12 декември обобщи последният начин. на Екологизирането на ОСП увеличава режимът за преки плащания и не води до никакви ползи за околната среда. Смятам, че трябва да вземем преди тази оценка, която според мен е доста разумна. А по отношение на доклада, който разглеждаме тази вечер, жалко е, че този сравнително добре балансиран доклад не взема достатъчно ясна позиция последните въпроси. В, сред проблемите, които се изреждат, се обръща внимание и нестабилността на цените от гледна точка на производителите. Този проблем действително е реален, но от години насам той крие нещо много по-сериозно, а именно безпредседентната криза на цените, които са под производствената цена в редица отрасли. И това положение в голяма степен се пренебрегва в доклада, който обсъждаме. В контекста на тази толкова тежка криза, запазването на преките плащания, разбира се, е много важно. То всъщност е осъществено значение с оцеляването на редица селски стопанства, но тази нужда, тази нужда не се споменава в доклада. По същия начин се споменава и фактът, че данните, които е използва Пресната комисия, са устарели, като по-голямата част от тях са от периода преди настоящата криза. И накрая СТО и споразуменията за свободна търговия не се позовават ясно и просто като заплаха за бъдещето на европейските стопански производители, в частност мисля за СЕТА и за споразумението с Меркосура недостатъчно добри резултати дават а, мерките за предпазни мерки с развиващи страни, като например споразуменията с Украина, Молдова и Грузия. Благодаря ви. Господин Карти има, Карти има думата. Благодаря ви, господин председател. Унеси от вас, които искат да се запазят или дори да се увеличи бюджета за ОСП, трябва да са наясно, че трябва да се справим с слабостите и недъкватността на ОСП в настоящи мови. Така че в доклади като днес ние се е възможно запазването на положение, като настоящото е именно в Ирландия, например, средно плащанията за нас стопанство е около 70 000 евро евро, но големите мутсокомни компании получават същите стойности, умножено по 10 и по 100, което всъщност безмисля ОСП само по себе си. Има ли някакъв проблем? Добре. Тоест, ако сериозно гледаме на проблеми, с които сме да се справим, включително и измененията в климата. Едновременно с това ясно да заявим, че ще подкрепяме и търговски споразумения, които позволяват вносът на скотомански продукти, които се произвеждат на другия край на света, но които могат също толкова лесно и дори по-успешно да се произвеждат тук. Мисля, че само утежняваме проблема вместо да го решим. Така че имаме нужда от обвързване на помощите с производство и то с разумно правителство, ако искаме да гледат сериозно на нас и ако искаме гражданите на Европейския съюз да подкрепят увеличаването на бюджета на ОСП. Трябва да ги защитяваме и трябва всъщност да, намалява, да намалим преди всичко неравенството в рамките на самата ОСП. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря господин Дорфман за неговия доклад. Първо една обща бележка за целия доклад и реакциите в тази комисия. Винаги е такава реакцията, когато искам да изменим определена политика. Винаги смятаме, че ОСП ще се промени а, драматично. Защо да не проведем първо една обща дискусия за това какво искаме от общата селскостопанска политика? Само ще ви напомня, че а, ОСП за, следващите, за следващите 7 а, години. На практика говорим за следващите 10 години, защото сега сме 3 години по-рано. Светът се променя и за това трябва да отделим време да помислим какво искаме да постигнем, след да говорим за стълбова модулация, тавани и така нататък. Първо да решим какви са целите. За мен целите са две. Първо, да се повиши конкурентоспособността на фермерите. В момента много фермери използват плащанията, за да плащат своите разноски за живот. Те не инвестират тези средства за жив... за... в фермите и за бъдещето. Когато говорим за намаляване на правилото деминимис и така нататък, това ще направи фермерите още по-зависими от нашите плащания. Трябва да действаме по-мъдро и да ги накараме те да инвестират в иновации, в управление на риска, в подобряване на организацията, в това те да зависят по-малко от финансирането от Брюксел. Втората цел със сигурност е устойчивост на обществените блага. Трябва да помислим по какъв начин селското стопанство трябва да работи по-добре, за да може да постигне тези тези е, цели. Благодаря. Господин Фланаган. Благодаря. А, благодаря на господин Даурфман за доклада. Искам да благодаря на моята майка, тъй като днес е деня на майката, да благодаря на майка ми, че ме родила и така нататък. Какво искаме да постигнем в края на този процес? И в идеалния случай хората да искат да стават фермери, да работят като такива. За целта фермерите трябва да получават подходяща цена за това, което произвежда, да се, не само да оцелеят, но и да запазят своето психическо здраве справедливо разпределение на плащанията по ОСП, това трябва да постигнем, защото за момента не успяваме, поне не в Ирландия. Освен това, е необходима система за възнаграждение на фермерите, които произвеждат обществени блага, като например борба с изменението на климата, опазване на околната среда и така нататък. Говорим за обновяване на поколенията. Не мисля, че има друга професия. А, а, в която бихме задавали въпрос на хората, защо не тръгваш да управляваш тази професия, след като няма да получаваш достатъчно средства. Никой, никого друг не питам, не задавам, не питаме такива глупави неща. Друго нещо, което трябва да бъде постигнато, за да се обновят поколенията, е да обхванем всички, така да се каже, с единично дяло двойно легло. И тези, които се е, пенсионират, и младите фермери, и всички. И накрая в доклада има много добри е, неща, например преразглеждането на историческите референтни стоености. Е, трябва със сигурност да има е, по-добра система за подкрепа на малките семейни ферми като проблем се посочват предизвикателства в глобален мащаб. Тези предизвикателства не се появяват. Ние ги създаваме, като подписваме споразумения за свободна търговия. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. А, имам да кажа няколко неща. Първо, новата ОСП трябва да се стреми към справедливи доходи на фермерите, осигуряване на продоволствието и а, приобщаване на всички региони в Европейския съюз, независимо където се намират. За преките плащания има много голяма разлика в богатите и бедните, за богатите и древните държави. А историческите плащания трябва да бъдат преразгледани и отменени след преходен период трябва да даваме възможност на младите фермери до капитал. Кризисният резерв не бива да се а, реализира, тъй като той води до несигурност трябва да имаме някакви кризисни пакети, които да са извън а, в първи и втория стълб, примерно за млечния сектор. Що се отнася до изчерпването на някои специални възможности, това трябва да се решава от държавите членки. Аз съм за европейска аграрна политика и продукти от трети страни, които да се появяват на нашия пазар, само ако отговарят на нашите стандарти. В, в в документа ви няма позоваване на конкретни програми, господин Дорфман. Много е важно отделните региони, включително и отдалечените, да бъдат включени тук трябва да отчетем и онова, което Комисията по селско стопанство вече е свършила по отношение на финансовата рамка. Ние поискахме увеличаване на финансирането на аграрната политика и програмата ПОСЕИ. не бива да променяме радикално ОСП. Нямаме време да реализираме реформите. Екология, опустяване и по-малко администрация. Oui, euh, je vais pas reprendre les grands discours sur la... Няма отново да се връщам на темата за хранителите по отношение посолството за сигурност, климата или своята търговия, които са си важни проблеми. Ще спомена темите, които все още не бяха споменати. На първо място връзката между бюджета и съвстопасна политика. В момента най-голямата опасност, според мен, е наличието на прекрасни предложения, с които съм съгласен, защото тези предложения вече сме ги правили предишния мандат, а именно определена тавани за помощите. Но днес бих искал, когато комисията ни говори за, плащане за определен тавани за плащането, крайната цел да бъде намаляване на обемът на плащането, т.е. обемът на ОСП. Тоест да има предложение не само за по-добро преразпределение и финансиране на други политики, а за намаляване на ОСП. И мен този вид риторика по никакъв начин не може да ме заблуди. На второ място, при последния път, когато при реформата на ОСП обсъждахме разпределението на преките плащания по първи стълб от държавите членки, си дадохме сметка, че ако чакаме правилата в настоящия вид е да проработиш, ни трябва 30 години, е, за да има разпределение между селскостопански производители в източна и в западна Европа. А целта ни би трябвало да бъде да има хармонизиране в рамките на максимум 10 години между западните и източни държави, членки на Европейския съюз. По този случай ще има криза в рамките на самия съюз. Това също е важен елемент от е, конъюнктурно естество как можем да предлагаме адекватни помощи в случай на криза, при положение, че е, разпокъсването на предпазните механизми и механизмите за намеса в секторът на, на млякото, например, ще доведат и вече доведоха до кризи като тази, на която бъдем свидетели, като пак ще свидетели в сектора на млято след месец или два. Така че, нека да не си говорим празни думи и пълни нелепости. Имаме нужда в бюджета да имаме финансова сигурност за запазване на помощите и пациентите ми не са тук в парламента, а са по отношение на съвета. Благодаря ви. Благодаря на господин Дорман. Дорфман. оценявам труда, който е вложил и в по-голямата част от темите съм съгласна. Ще спомена два момента, които до сега не бяха споменати. Първо, наистина графикът е много гъст и то трябва да подсещаме комисията за това. На второ място, в този документ трябва да се възползваме от възможността да призовем към иновации, технологично обновление и по-нататъчно развитие на аграрния сектор трябва да се фокусираме върху интегрираното селско стопанство, т.е. селско стопанство, в което а, а, фермерите са активни. Благодаря. E благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин Дорфман за неговия доклад предложеният модел за прилагане от комисията трябва да бъде обсъден. Държавите членки би трябвало да имат възможност за интервенция само в специфични ситуации, но държавите членки наистина трябва да имат такава компетентност. Това е извън всякакъв спор. Това не може да бъде обмен на монета за по-нататъчно упростяване. Разбира се, че първият и вторият стълб са различни по своята природа и трябва да се разглеждат независимо един от друг, що се отнася до външното сближаване. С оглед на актуалните кризи трябва да предвидим разумни мерки за предотвратяване на кризи. Що се отнася до оценката на риска, ще са необходими наистина и европейски средства, за да можем да интервенираме в екстремни моменти. През следващите месеци ще се изисква много интенсивна работа. Ще разговаряме с господин Дорф. Пан посел Буда.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 и за това, че те трябва да бъдат съобразени с производствените разходи и разположенията на страните членки. Аз съм от държава в Източна Европа. Ние страдаме от това, че получаваме много по-малко преки плащани от останалите страни членки. Ние работим обаче на същия този пазар, затова трябва да се заемем с този проблем а, и да се приравнят плащанията. Не може да имаме разлика в плащ... да, толкова голяма разлика в плащанията а, към страните от източна Европа и страните от западна Европа. Още нещо във връзка с адаптирането на тези плащания. Въпроса за производителността на предприятията. Тази дискусия, която водим понякога от тази дискусия за мен а, се явява следния въпрос. Много колеги също се питат защо в селското стопанство се хърча толкова много пари. А когато субсидираме селското стопанство, пържолата скоро няма да ни струва 20-100 евро. Е, понеже няма време, само три неща. Е, харесва ми това, че господин Дорфман да работи на основа на предложението на комисията. Не бива да забравяме, че в центъра на всичко стои фермера. Второ, дегресията. За мен това е важен въпрос. Дегресията и тавана трябва да са в компетентността на страните е, членки. Едно малко баварско предприятие с 30 хектара по европейските мащаби е голямо предприятие. Освен това, големите предприятия предприятия създават работни е, места, плащат за страховки, имат допълнителни разходи. Това трябва да бъде взето предвид, е, така че Европа не може да регулира. Това трябва да го направят страните членки. Трето, преходни е, разпоредби фермерите се нуждаят от сигурност, с която да планират, така че омнибус трябва да се удължи, за да може да създадем тази сигурност от селските стопани. Madame Katainen. Kiitokset Kiitokset puheenjohtajalle ja kiitokset herra Dorfmanille. Благодаря господин председател, благодаря и на господин Дорфман за този така добре балансиран проектодоклад. доклад. Тук говорим за доходите на селските стопани и те са в фокуса на вниманието. Разбира се, че имаме и предложения за изменение по отношение на първия и втория стълб се казва, че трябва да се отчитат и националните особености. Но ако вземем предвид преките плащания, тук има наистина различия между страните. Освен това, какво правим с малките предприятия, които осъществяват псевдоселско стопанство. Трябва да подкрепяме малките активно работещи предприятия. Горският сектор и биостопанството са пренебрегнати, а те са много важен източник на доходи за много от фермери. Като нов член на комисията, Искам да благодаря на господин Дорфман а, и да поканя в Финландия господин Дорфман и делегация на нашата комисия, където съвсем конкретно можем да обсъдим тези теми. Благодаря, господин председател. Направо към темата смятам, че един от сериозните проблеми е разграбването и концентрацията на земя и отива все в все по-ограничен ресурс. Това е проблем за навлизането на млади и нови фермери. Проблем е концентрацията на субсидии в ръцете на малко производители. Трябва да се намери успешната формула, това към господин Дорфман, която да намери баланса между размера на субсидия и економическото отражение, например, чрез по-голяма подкрепа за производители или чрез създаване на повече работни места, когато отиват в тези субсидии в малко, малко на брой производители. Единият пазар в същото време функционира под еднакви правила. Европейските производители са изправени а, пред същите предизвикателства, като борба с климата, устойчиви болести, вредители, трудности при намиране на работна ръка и така нататък. За производителите от моята страна а, България, както от Харватия, Румъния, Финландия, както чухте, а, остава необясним един въпрос за разликите, неравните субсидии при условие, че имаме еднакви предизвикателства, трябва да, бъдат, да има и еднакви субсидии за еднакво функциониране на единния пазар. Също така европейските производители в различните държ... части на Европа очакват еднакво качество на продуктите от еднаква марка и упаковка. Благодаря. Мадам Шрайер. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil op de eerste plaats... Благодаря, госпожо председател. Първо искам да обърна внимание, че а, селските стопани трябва да бъдат възнаграждавани, а не наказвани. Това е много важно, защото фермерите са много важни за нас във връзка с други браншове. Например, прилагането на директивата за местообитанията, борбата с измененията на климата, така че наистина трябва да си сътрудничим много по-тясно и да производ... естествено, че трябва да произвеждаме достатъчно хранителни продукти, но трябва да се погрижим фермерът да може да печели от това. За това пледирам за следното. Тук говорим за ОСП. Аз съм, разбира се, за малките семейни предприятия, защото големите компании винаги оцеляват, винаги успяват. Но освен това има тези изкопвачески кампании а, е, по а, е, площите на селските стопани. Така че нека да помислим за така наречените средства на Юнкер. Може би можем да, се, да, да, да групираме целите по първия и втория стълб. Поставя се въпросът за това какво искаме да постигнем по принцип. Трябва да направим фермерската дейност привлекателна. Не, не да наказваме, а да възнаграждаваме. Това е много важно. Благодаря, господин председател. Свършена е голяма работа, вижда се. Трябва обаче да поработим още малко, за да направим резултата по-добър. Непрекъснато разговарям с фермери, които ми казват няколко неща. Първо за тенденцията за ренационализация. Това буди от тях загриженост. Виждаме, че пропастта между страните членки не става по-малка. Не бива да допускаме грешки а, а да се отнесем сериозно към тази загриженост. А, и на единния пазар, на който конкуренцията е една и съща и плащанията трябва да са еднакви. Обратното не е оправдано. Не е добре граждани от източна Европа да ходят да бърят ягоди е, в западна Европа, а да не могат да обработват собствената си ферма в собствената си държава. Тази разлика трябва да бъде премахната. Точка 13 също не е правилна и трябва да се коригира. след като има еднакви условия, трябва да кажем как те трябва, трябва да бъдат постигнати. Трябва пределно ясно да заявим, че подкрепяйки фермерите, подкрепяме и потребителите, защото как се формира цената в магазина? Когато кажем, че цената в магазина е твърде висока, не сме прави, защото е точно а, обратното. Господин Дорфман, аз високо ценя вашето мнение, изказано в доклада. Доклада е добър, но аз съм съгласен с колегата, който говори току-що по отношение на директните плащания. Искаме еднакво справедливо разпределение на преките плащания между страните членки. Едновременно с това, Искам да обърна внимание, че Европа преживява спад на населението. Наблюдаваме как не можем да задържим младите фермери по места. Тази тенденция ще продължи след 2020 година и за това трябва да положим усилия, за да има истинска смяна на поколенията, за да може да няма отрицателни последици за селските райони. Необходими са ни нови, по-прости инструменти, които да помогнат на младите хора да се заселват в селските региони и да създават сълскостопански предприятия. Така ще се сменят поколенията. Трябва да насърчим новите технологии, да насърчим предприемаческата дейност – за да насърчим а, агротуризма, да защитим органите на местното самоуправление. За тази цел са ни необходими е, економически структури, съпътстващи структури, съпътстващи услуги. В противен случай няма да можем да накараме младите хора да се заселят селските райони и там да, да отглеждат а, е, децата си там. Да. Госпожа Магинес, благодаря ви, господин председател. Интересно беше да чуем различните мнения в залата изпратих отличният доклад на Херберт на седем организации посетителите в Ирландия и те не постигнаха консенсус по темата. Така че ми се струва, че действително трябва много сериозно да се замислим какво правим тук. Опасността от а, докладът на Херберт е, че ще го и променяме и променяме до безкрай. Това ще отнеме много дълго време, много усилия ще ни струва, ще започнем преговори с съвета и в крайна сметка ще загубим страшно много от, от това, на което настояваме. Много емоции съпъсва този доклад, който е напълно естествено, защото темата вълнува хората, но имаме нужда от по-ясна гледна точка. Какво разбираме под семейна ферма? Хората си представят примерно и кокошки, или огромно производство на животновъди. Много различна представата за семейна ферма в различни държави членки. По отношение на владенето на тавани и обвързано с производството, производство, смятам, че те действително трябва да се запаси, дори да се засилят. Но дали това трябва да се, да се решава на национално равнище или на европейско равнище, отговор трябва, трябва да си тема. Много се чу за нуждата от подкрепа за младите фермери. Струвам си, че в рамките на предишната ОСП постигнахме добри резултати. Може би трябва да получим повече повече усилия в това отношение и може би ни трябва и схема за пенсиониране и прехвърляне на селските стопанства. А бих искала да чуя получено през комисия по отношение на веригата за обезпечаване с хранителни продукти това е всъщност основната причина да съществува ОСП, както си припомняте. Но пак казвам, основното ми притеснение е, че ще има толкова много промени по доклада и докладът ще бъде променен по толкова различни начини, че на Европейската комисия може би няма да стане ясно каква точно е основната ни позиция. Това е просто едно предупреждение към всички колеги. Още веднъж благодаря на Херберт. Нека да се надяваме, че пред законодателното предложение е за Хранителният звери или верите снабдяване с хранителни продукти ще бъде предложено най-късно до края на година, както ни обеща Европейската комисия. Давам думата на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че ми дадохте думата толкова късно вечерта. Приветстваме доклада на господин Долфман. Смятаме, че той действително е отлична отправна база и много важен принос за нашата по работа по законодателно предложение. В много отношения, докладът отразява нашата позиция, изложена в съобщението на Обеската комисия от ноември миналата година. В частност бих искала да засегне въпросата за новият модел на прилагане. Според нас то трябва да обхване и двата стълба, т.е. преките плащания и някои оперативни проблеми по първа стълба стълб, както и втория стълб, т.е. помощта за развитие на селските райони. И смятаме, че това е много важно, за да гарантираме, че ОСП осигурява резултатите, които всички искаме от нея. Две са основните ни притеснения, които чух свързани с новият модел за прилагане. Първият е свързан с опасността от национализация или от от загуба на общият характер на ОСП и вторият е свързан с регионализацията. Първо място нямаме никакви намерения да национализираме отново ОСП и новият модел за прилагане няма да доведе до нищо подобно. Ние бихме искали да се заложат нужните гаранции на европейско равнище в европейското законодателство, за да може ОСП действително да е истинска обща европейска политика. И за първи път всъщност си даваме сметка, че има общи цели и общи показатели за постигнато на тези цели на европейско равнище. Според нас това само по себе си е много ясен фактор за запазване целостта на ОСП. В законодателство си предложение ще излезем с конкретни предложения, достатъчно ясна структура на управление, което да гарантира, че ОСП се управлява на място по много добър начин, както това случва по всички държави членки в момента. Като цяло смятаме, че предлагаме един отличен пакет, с който ще успеем да се противопоставим на всички критики, да гарантираме, че ОСП ще остане обща политика. По отношение на регионализацията, разбирам, че имате сериозни притеснения за това, че новият модел на прилагане би могъл да постави под въпрос възможността държавите членки да планират първият стълб, т.е. паките плащания на национално равнище и развитително-селските райони, т.е. втори стълб на регионално равнище. Ние не поставяме под въпрос този модел, ако такъв избор на държавите членки, т.е. първи стълб да се планира на национално равнище, втори стълб на регионално равнище. Това е напълно възможно и при изготвянето на нашето законодателно предложение ще гарантираме, че това е ясно се отразява и че по никакъв начин не се намесваме в конституционната уредба и разпределението на властта в държавите членки. Още няколко кратки коментара по съдържанието. Мисля, че всички сме съгласни, като става ясно от вашия проект доклад, е, че имаме нужда от подкрепа за младите фермери и за приемствеността между поколенията. Също така очевидно има проблеми в някои отношения и с управлението. Държа да отбележа, че към момента значително подобряхме инструментите за управление на риска от повторя стъп, които са част от амнибуса, успешно договора миналата година. Трябва сега да гарантираме, че инструментите за управление на риска ще се включат и по първи стълб на ОСП, че ще бъдат достатъчно прецизно изработени, за да бъдат ефикасни и за да може също така те да се напълно съгласувани с новият модел за прилагане. И накрая по същество, по отношение на новата структура за мерките в областта на околната среда. Чух някои критики за мерките за екологизиране и докладът на Сметната палата. Мисля, че това, което е заложено в съобщението на областта комисия, вече отговаря на критиките отправени от доклада на Сметната палата. Тоест, е, чухме критиките, извадихме си пуките и вместо да има три различни равнища, ще има само две равнища, а именно задължаваща система, която се прилага към всички селскостопански производители в цяла Европа и втора по-гъвкава и доброволна система, която да обхваща и първи и втори стълб, която да дава нужната гъвкавост на държавите членки, които да им позволят да изготвят мерки в областта на околната среда, които отговарят на специфичните им нужди. По този начин ще се подобри и цялостният ефикасност на структурата на ОСВ по отношение на околната среда както става ясно от съобщението на комисията това искат е основните ни приоритети. Отбелязах си коментарите, направени различно от членът от вашата комисия за бюджет и нужната от нужни на обезпечаване на ОСП. Знаете, че съвет отказва да вземе позиция. Това ще стане в рамките на ново предложение на МФР, като към момента предложението за новата МФР ще е предвидено за 2 май, така че може би просто ще трябва да чакаме още няколко седмици, за да чуем какво е конкретно предложение, да можем да започнем да обсъждаме конкретно бюджета. И накрая няколко думи по графика на работа. Както каза господин Декаст, Европейската комисия в момента обсъжда възможността да предложи своето законодателно предложение в края на месец май. И пред, колкото разбирам, вашата комисия възнамерява да гласува доклада ви по инициатива преди 17 май, което ще бъде отлично по отношение на графика, т.е. ще имаме възможност да вземем предвид вашето становище изцяло при окончателното изготвяне на нашето законодателно предложение в Европейската комисия от дискусията към момента научихме вече много. Ще видим какъв е окончателният вид на вашия доклад и знаете, че нашият комисар държи да вземе предвид вашето становище при окончателното довършване на предложението в Европейската комисия. И не на последно място, Лица от вас а, споменаха притесненията си за нуждата от преходен период. Всички знаем, че в момента, в който са законодателите окончателно приемат новите правила за ОСП, държавите членки ще имат нужда от малко време, може би малко повече време от последния път, за да приложат тези нови правила на място. Говорим за нов модел на прилагане. Държавите членки ще трябва да адаптират своите системи, за да могат да, действително да започнат да прилагат този нов модел. Ще гарантираме, че държавите членки ще разполагат с нужното им време и също така ще разполагат с нужната гъвкавост, за да се запознаят с основните правила и да приспособят системите си към тях. Ще гарантираме, че е налице е нужното време, за да може моделът действително да постигне амбициозните резултати, които са заложени за него. Благодаря ви, господин Долфман, имате думата. Благодаря, господин председател. искам да благодаря. Оставам с впечатлението, че дебатът беше много конструктивен, с много интересни и добри предложения от всички колеги, за което им благодаря. На мен сега ми е напълно невъзможно да се спра по-отделно на над 30-те коментара, които бяха направени. Освен това стана късно. Мисля, ам, че когато става дума за новия модел на прилагане, не трябва да отказваме още от самото начало. Не можем да твърдим, а, че е, към днешна дата модел е освободен от бюрокрация. След като новия модел ще доведе до намаляване на бюрокрацията, защо не? Е, това ми се стори, че чух и от колегите. Ние обаче много внимателно ще отгледаме новия модел е, от различни аспекти първо дали води до ефективно намаляване на бюрокрацията или просто се измества бюрокрацията от европейско национално равнище? Води ли този нов модел до ренационализация? Какво става с компетентността на местно ниво? Доклада, който а, съм написал, изобщо не претендира да бъде пълен, изчерпателен и че нищо не е забравил. Това ми стана ясно и по време на дебата. А, логично е неща като горското стопанство, периферните райони, пчеларството и така нататък. Всички тези теми липсват в моя доклад. Тези теми са важни и ще се опитаме да ги включим в доклада. Сигурен съм, че е, е, ще има изменения, които отиват в тази е, посока. С удоволствие ще работя върху измененията с докладчиците в сянка приемам а, и това, което се каза по отношение на зелената архитектура, именно, че трябва да бъдем по-ясни. Това, което съм се опитал да опиша, ще трябва да а, бъде описано още по-ясно. Към колегата Петър Яр, човек може да чете нещата така, както му се иска, но никога не, не, никъде не съм казвал, че тавана и дегресията трябва да са в компетентността на страните членки. Казал съм, че е, дегресията трябва да бъде задължителна. Казал съм само, че таваните трябва да са от компетентността на страните членки. Исках да поясня. Естествено съм наясно с това, че всички колеги от гледна точка на своите страни членки говорят за справедливото разпределение на плащанията. Наясно съм, че ще има голяма дискусия по този въпрос. И накрая това, което каза колегата Медрат Магинес, не трябва да убиваме този доклад с изменения. Не искам да а, ограничавам правото на колегите да внасят изменения, а, но и аз смятам, както Медред, че трябва да се опитаме да се спрем на някои важни въпроси. Всички бяха назовани по време на дебата. А, а, трябва да видим какво е мнозинството в парламента, защото само тогава доклада ще има смисъл. Само тогава ще имаме ясна позиция, ще изпратим ясен сигнал към комисията ще заявим какво желаем да бъде включено и ако тя не се съобрази с нашето предложение, когато се стигне до законодателното предложение, ние имаме пълното право да променим нещата така, както ни се струва за подходящо. За мен обаче е важно да имаме ясна позиция по въпросите а, и че не бива да се загубваме в детайлите. И накрая още няколко думи относно графика във времето. На всички ни е ясно колко ще бъде трудно, да не кажем невъзможно, да завършим тази реформа до края на мандата. Мисля обаче, че нашата цел трябва да бъде да работим върху законодателното предложение и по възможност да го гласуваме в противен случай можем да си спестим целият този труд, особено след а, а, лятната вакансия, защото в противен случай, защото ако не успеем да постигнем позиция на парламента по законодателното а, предложение, следващия парламент едва ли ще е, се интересува много от това, което сме дебатирали сега. За това възнамерявам колкото може по-скоро да ам, включа измененията в доклада със съгласието на комисаря да внесат законодателното предложение, след като този доклад бъде гласуван и то не в комисия, а на пленарно заседание. Благодаря. Госпожи и господа, две минути и половина за мен. Гъвкавост – да. Това не означава ренационализиране. Имаме нов модел на прилагане, който ще изисква нови инструменти. Всичко, разбира се, трябва да бъде под контрола на комисията така че да се придържаме към принципа на конкурентност. Имаме някои приоритетни области, като малките фермери, например. 30% от фермерите трябва да останат в първия стълб, а останалите 70% да бъдат обхванати от кръстосовото спазване. ако включим тези 30% в новия модел и запазим 70%, е, е, е, ще се спазва кръстосно съответствие. Мисля, че това ще бъде разбрано от страните членки. Иновацията, разбира се, е нещо хубаво и важно за устойчивото селско стопанство, но тук става дума за добри а, иновации, дигитализация и така нататък. Това означава една нова ера за селското стопанство. Това ще бъде добре за развитието на нашите ферми. Ще можем да се борим с болестите, да оценяваме състоянието на растенията. Ще има и нови предизвикателства. Проблема с смяната на поколенията и а, е, справедливите доходи а, представлява огромно предизвикателство. Друг проблем, който трябва да обсъдим е проблема, че ОСП не е само за фермерите, но и за потребителите, защото всички ние печелим от ниските цени. Относно графика, той зависи от политическата воля Вие свършихте много работа. Имаме регламента Омнибус, който е добър. А, всичко това прави възможни нови промени. Ние нямаме намерение да създаваме цяло нова обща селско-стопанска политика. Нашата цел е да подобрим сега съществуващата. Искам да призова всички колеги да внесат колкото може по-малко изменения – Комисията също слуша нашия дебат. Нямаме нужда от готови решения към настоящия момент. Знаете какви са нашите е, цели. Моля, включете ги във вашето законодателно предложение, защото знаете какви са целите на парламента. Може би комисията ще ги преработи, ще ги преразгледа. Важното е да имаме добро решение. До 19 март могат да бъдат внасени изменения на до 19 март няма да има заседание на комисията, така че употребете времето до тогава, за да внесете добри изменения, колкото може по-добри. Нашата комисия ще заседава на 20 март. Благодаря ви. Остана ни малко време, за това ще се възползвам да благодаря на преводачите, на всички вас. Приятна вечер. Благодаря на докладчика, на всички участници и на докладчицата Сянка.